на защита. Давам думата първо за 5 минути на госпожа Криста Клас. Госпожо председател, уважаеми господа е, е, комисари, е, госпожо Василио, господин Димас, Днес, може би много емоционално, ще представя основните моменти от нашата процедура по постигане на общо решение с комисията и съвета. Утре ще гласуваме. Установихме, че комисията, че науката не винаги показва точния път, по който трябва да вървим. Хубаво е комисията да предприеме много усилени действия за оценка на новите правила. Нека първо обаче да благодаря на всички от тези, които допринесоха за постигането на добрия резултат. На колегите от парламента, на комисията, на френското председателство. За съжаление, чешкото председателство не е представено, но бих благодарила и на него, и на всички сътрудници и експерти. С новите правила, с новата система за използване на средства за растителна защита, ние създаваме една много по-добра основа за една по-чиста околна среда, за едно по-добро здраве на нашето население. Принципът е колкото е възможно по-малко и само когато е необходимо. Тъй като пестицидите би трябвало да се използват както медикаментите при хората. Само когато това е необходимо и в правилната доза. И в никакъв случай не бива да се прекалява с дозирането. Не бива механично да се подхожда към този проблем. Хубаво е естествено да имаме предвид и техниката и апаратурата, с която разпространяваме и използваме пестицидите, защото тя също е свързана с усилията ни за опазване на околната среда. Трябва да намалим риска. Това е основната задача на всички държави членки. Така че през 2014 година новите правила ще влязат с задължителна сила на територията на целия Европейски съюз. Държавите членки ще трябва да изградят буферни зони, за да предпазят водната среда от токсично въздействие, за да предпазят и резервуарите за питейна вода. Има предписания, има правила за техниката, която ще се използва. Във връзка с намаляването на риска трябва да подчертаем и необходимостта от едно много добро образование на специалистите. В никакъв случай не би трябвало е, непрофесионалисти, хора, които не са преминали през специално обучение, да се занимават с разпространението и използването на е, средства за растителна защита. Това включва вклю... Е, и групата на продавачите, на търговците, които е, трябва да съветват клиентите. Така че, госпожи и господа, е, държавите членки ще трябва да приспособят своите системи към новите правила на европейско равнище и всички съвместно да се постараят да създадат еднакви условия за производство. Активните съставки, е, които са е, вредни, доказано вредни, няма да се е, допускат е, до производството и съответно до пазара. Ние всички бихме желали да бъдем разумни. Е, както много често в живота установяваме и при пестицидите, че именно дозата може да се окаже токсична. Само една таблетка понякога не вреди, но когато вземете повече е, таблетки, в такъв случай е, можете да постигнете именно това нежелано токсично действие. Госпожо председател, две минути и от е, времето на моята политическа група. И така се надявам, е, че ние с е, резултата от гласуването ще покажем колко важно за нас е да приемем новите правила. Член четвърти, алинея 3 споменава е, интернет портал, но в член четвърти трябва да знаем, че няма алинея трета, така че става дума за техническа неточност, която е хубаво да отстраним. Вие говорихте 5 минути, госпожо Клас. Още веднъж е, ще проуча дали ще можете да получите е, една-две минути и на края на разискванията. Госпожа Бреер има думата. Благодаря ви, госпожа председател, скъпи колеги, е, госпожа комисар, господин комисар. Обединението е краягален камък е, за защитата на потребителите, за защитата на околната среда. Нека да благодаря първо на докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество. Много-много благодаря и на всички сътрудници, които активно подпомагаха нашата работа. Благодаря на комисията на госпожа Василио, на господин Димас и на френското председателство. Много-много сърдечно благодаря и на онези колеги, които не се повлияха от малко по-пресилените статистически данни и цифри, предоставени от индустрията и не изпаднаха в паника парламентът, е, съветът, комисията се опитаха да намерят е, общия знаменател, да намерят е, общото в своята позиция. И за да се спре най-сетне с игрите с цифри и с неясните данни. Никой в крайна сметка не е в състояние да идентифицира съвсем точно риска, но същевременно канцерогенните е, е, нарушаващите е, е, гените, е, пестициди и съответните токсични съставки в тях би трябвало да бъдат забранени. Най-сетне, за първи път след установихме и съвсем ясни критерии за а, веществата, които оказват въздействие върху ендокринната система. Благодаря много на комисията за е, готовността да постигнем съгласие в това отношение. Се надявам, че и в бъдеще ще продължат е, проучванията по установяването на е, точните норми. Водещи учени в Франция, в Германия установиха, че вредите от токсичното въздействие върху пчелите води до повече от 100 000 милиона загуби годишно. Така че е, ние би трябвало да мислим не само за е, паричното измерение, не само за тези загуби, но би трябвало да мислим и за това колко полезни и колко нужни за нас са пчелите и продуктите, които добиваме от тях. Би трябвало да помислим и за добрия резултат от гледна точка на подобряването на имуносубстанциите. Когато в Европа се говори за едно по-добро общество, то тогава в никакъв случай това ново и по-добро общество не може да си позволи невротоксични субстанции, които трайно увреждат мозъка на децата. Необходима е хармонизация, без естествено хармонизацията да означава ограничаване на правомощията на националните държави. Ние по този начин показваме колко голямо значение се отдава на здравето и колко е важно да свържем тези мерки, тези ограничения и забрани с един план за заместване на отпадащите средства за растителна защита с съответните альтернативни продукти, които нямат толкова вредно въздействие. Хубаво би било комисията да продължи с научните изследвания, с проучванията в тази посока и много се надявам, че заедно с допълнителните протоколи ние ще можем да публикуваме новите правила и в интернет, така че по електронен път те да станат достояние на всички, които са заинтересовани да ги узнаят колкото е възможно по-бързо. Мисля, че в момента преживяваме един звезден миг за Европа, защото постигнатото съгласие по отношение на пестицидите, по отношение на средствата за растителна защита, наистина е уникално. В продължение на години ние сме се стремяли към това е, съгласие, към е, ограничаването на употребата е, на пестицидите, на производството на е, пестициди с вредни съставки и ето, че Европа доказа, че може да брани околната среда, може да брани здравето на хората и че няма да застане на колене пред индустрията и е готова да направи всичко, за да може да се произвеждат по-сигурни и по-безопасни продукти. Благодаря на докладчиците. Така че госпожа Клас говори 5 минути и има още една минута, която може да използва на края на разискванията. Пет минути и половина говори госпожа Брайер, така че тя ще има възможност да говори още минута и половина в края на разискванията. Господин Димас от комисията, а после и госпожа Василио. Имате думата, господин комисар. Благодаря ви, госпожа председател. Нека първо да благодаря на докладчика госпожа Клас, а също и на госпожа Брайер. Много важно е, естествено, да се работи в областта на безопасността на хранителните продукти, на пестицидите, които се използват именно във връзка с отглеждането на селскостопанските култури. Така че с двете докладчици е, работихме много добре съвместно. Аз много им благодаря и на второ четене се постигна съгласие което заедно с Европейската комисия е, и с съвета можа да бъде е, подписано е, като едни общи правила своевременно. Така че ние да успокоим гражданите, които с право се тревожат от гледна точка на е, бъдещето на пестицидите. От 2001 е, година имаме една директива за пускане на пазара на подобни продукти, но о, да, тя се променя и същевременно е, ние сме длъжни да запълним е, празнотите, които се отварят е, с въвеждането на нови правила, на нова забрана, на ограничения. Комисията прояви воля и не само комисията, но всички органи на е, Европейския съюз проявиха тази воля да намерят е, заместители. Европейския парламент е, бе много амбициозен и успя да постигне едно още по-амбициозно предложение, отколкото първоначалния вариант, предложен от комисията, най-вече по отношение на веществата, които са особени особено рискови, така че определени продукти ще се използват по-малко. Трудно бе да се постигне едно такова съгласие, защото докладчиците трябваше да убеждават държавите членки в някои случаи, че средствата за растителна защита трябва да се използват по-малко. Определени средства за защита, растителна защита трябва да бъдат ограничени. Ето, че те успяха. Успяха да убедят държавите членки, че това е от полза за здравето, от полза за а, околната среда. И всички изменения а, към първоначалния текст се възприемат като желание за една по-добра, по-чиста околна среда и по-добро здраве. First of all, I wish to Уважаеми дами и господа евродепутати, госпожо председател, първо искам да благодаря на госпожа Клас и госпожа Бейер, както и на докладчиците в Сянка, за конструктивния подход към предложението, както и да благодаря на Френското председателство и разбира се на всички ви, които допринесохте за успешното приключване на второто четене на предложението на Европейската комисия. Продуктите за растителна защита играят изключително важна роля в овощарството, в лесовътството, в градинарството и в земеделието. Освен това, те оказват своето въздействие върху здравето на хората, на животните и върху околната среда. Трябва да направим така, че те да бъдат регулирани по един ефикасен и балансиран начин. В подготовката на първоначалното предложение Европейската комисия проведе наистина много широки консултации с заинтересовани страни от всички засегнати сектори, както и едно изключително подробно извинете, подробна оценка на въздействието. Целта тук беше да се постигне наистина максимална защита и за човешкото здраве, и за здравето на животните, както и за състоянието на околната среда. Радвам се, че всичко това е отразено и в резултатите от дискусиите между институциите на Европейския съюз. Проекта за компромис, който е днес пред, днес, пред нас, ще съсили производството посредством различни разпоредби. Ясни критерии ще бъдат заложени за одобряване на активните субстанции. Производителите, доставчиците, както и професионалните ползватели ще трябва да водят дневници, които да бъдат предоставени на трети страни, ако те бъдат поискани, като например съседи, други жители или а, водоснабдителни организации. Държавите членки би трябвало да затегнат контрола върху маркетинга, ползването, а пък Европейската комисия ще извършва одит върху контролните механизми на държавите членки. Двойното тестване на животни ще бъде напълно избягнато. За да има устойчиво земеделие, както и другите отрасли, по-безопасни продукти ще заместят тези. За да имаме изчерпателна информация, ние от Европейската комисия можем да видим какви биха били альтернативните продукти на веществата, които са известни като дизруптори на ендокринните. Без, разбира се, да се нарушават разпоредбите на регламента. Що се отнася до останалата част от компромиса, бих искала да предложа следния текст, що се отнася до оценката на риска за пчелите. Когато се ревизират изискванията за данни за активни субстанции и препарати за растителна защита, упоменати в член 8 алинея 1 Б и С, Европейската комисия е, ще обърне внимание на протоколите от изследванията, които дават възможност оценката на риска да взема предвид факта дали пчелите са били изложени на тези продукти най-вече посредством нектара и полените. По този начин ние ще постигнем наистина една безопасна рамка за използването на продукти за растителна защита в Европейски съюз и ще укрепим нашите предпазни механизми за опазване на околната среда, както и за защита на здравето на нашите граждани. Тук, са, тук е отразена и евро, и Лисабонската стратегия, тъй като се намаляват административните тежести. Например, процедурата за одобрение ще стане доста по-кратка и по-ефективна. Държавите членки, освен това, няма да работят сама по себе си, всяка една сама по себе си, тъй като взаимното разпознаване на авторизацията ще бъде основно правило по този начин ще намалим разбиването на части на вътрешния пазар и ще дадем възможност за по-добър достъп от страна на фермерите към такъв тип продукти. На последно място искам да подчертая, че всичко това допълва и е в пълно съзвучие с предложението за директива за устойчивото използване на пестицидите, което е в портфела на моя колега господин Димас. Благодаря. А сега ще чуем представителите на политическите групи. Госпожа Хеникът Шепкес от... Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, господин комисар. Искам да поздравя докладчиците представителите на институциите и Европейското председателство за това, че успяха да намерят компромис. За селското стопанство хармонизацията на е, зоните ще улесни достъпа до продуктите. Фонд, за използ... Фонд който се предвижда от Европейската комисия, ще ни помогне да се насърчи производството на съответни продукти всички вещества, които се оказват вредни, вече няма да получат разрешение за пускане на пазара. Това предложение би трябвало да ограничи болестите и различните случаи на рак, за които има научни данни, че се предизвикват от пестициди. Един много важен аспект, който следва да се спомене, е свързан с, мяр, с мерките за защита на пчелите. Искам да знам дали Европейската комисия ще преразгледа директива от 2052 акцента върху биологическите средства за защита. Обедена съм, че това ще бъде един много добър стимул за научно, за научните изследвания на производителите на химически средства контролът е, ще бъде гарантиран и се надявам, че държавите членки ще положат необходимите усилия. Благодаря. За три минути. За три минути, господин Йоргенсен. Благодаря, господин. Госпожо председател, господин комисар, Прочетох наскоро заглавието, че Европейският съюз застрашава подпочвените води в Швеция. А ние обикновено се гордеем с чистотата на водите в на Скандинавския полуостров, не само в Швеция, но в Дания също. А какво означава това, че всъщност токсичните вещества е, преминават е, чрез е, използването на средства за растителна защита в по-дълбоките пластове и проникват и в подпочвените води. Това би било катастрофа и аз много се надявам, че всички, всички държави, не, не само ние в Дания, желаят да защитят своите води, да защитят е, околната среда, да защитят здравето. Много се надявам, е, че това наистина ще стане е, така, както отдавна трябваше да го направим. И то не само с усилията на комисията, но най-вече с усилията на парламента бе постигнато това. Необходимо е най-токсичните, най-опасните вещества да бъдат изцяло забранени. Това е свързано с РИЧ, свързано е с ограничаването или забраната на използване на вредни активни вещества. Спомняте си, че пестицидите на времето бяха приети използването е, им в селското стварство бе е, нещо, което се възприемаше от всички и така преминаваха в хранителната верига. Е, много се радвам, много съм щастлив, че най-сетне приключихме с тази история, защото това ще допринесе до е, едно по-добро качество на живота като цяло. Промените са количествени и качествени качествени, защото става дума за това да отпаднат постепенно изцяло, но да отпаднат всички вредни съставки или най-малкото да се намалят количествата им. Ето това е количествения аспект. А що се отнася до невротоксичните вещества, които оказват много вредно въздействие върху мозъка на децата най-вече, това е абсолютно необходимо и аз много се надявам, че индустрията ще докаже, науката ще докаже, а индустрията ще приложи този принцип. Колегата Лаперус, 4 минути. Благодаря, госпожо председател, господин и госпожа комисари, колеги. Предстои ни, надявам се, приемането на директивата за пестицидите. Двата компромисни текста, които са представени на вниманието на парламента, ми се струват балансирани и заслужава да бъдат подкрепени. Упростяват се процедурите за издаване на разрешение. Предвижат се три зони и, предви, и взаимно признаване бих искала да има една зона, за да се осигури последователност на територията на Европейския съюз, но държавите членки не пожелаха това. по-добро познаване, по-добро при боравене с пестицидите. Това има значение за здравето, но и за економиката. Има, обръща се внимание и на здравето на животните ще има предимства и защитата на опазване на здравето особено що се отнася до замесването на най-вредните средства с по-малко вредни. Много политмичен въпрос са веществата, които вредят на ендокринната система. Няма законодателен текст, който раз, разглежда този въпрос. Комисията предвижда 4 годишен срок за представяне на решения, които се основават на научни данни. Тези научни данни ще дадат възможност да се класифицират продуктите въз основа на ефекта, който имат върху еднокринната система. Компромисният текст е свързан и с, с защитата на пчелите и ролята върху екосистемите. Надявам се, че е, компромисният текст ще, им, ще даде очакваните резултати. Взимат се предвид интереси, въздействието върху пчелите, но и върху нектара и прашеца. Имам съмнение за наличието на активни вещества разпределението на три зони дава възможност на държавите членки да прилагат голям брой продукти. Има възможности за дерогация, що се отнася до потребителите. Парламент, парламентът ще се бори за това да се създаде Европейски фонд и предвижда се и клауза за преразглеждане за преразглеждане на въздействието на текста върху селското стопанство. Най-сетне ние призоваваме производителите да разработят нови ефикасни продукти, които да не вредят на околната среда и човешкото здраве. В заключение искам да напомня, че фитофармацевтичните продукти не трябва да се използват, освен ако не спазват определени изисквания трябва да се прилага интегриран подход. Двата текста, които ще приемем, ще осигурят защита на здравето и на околната среда, но също така и да осигурят достъп на производителите до продуктите. Накрая искам да кажа, че им беше много приятно да работя с вас по този много чувствителен въпрос. Нашата работа е пример за добро сътрудничество и взаимодействие. Благодаря и особени поздравления за двамата докладчици, които се оказаха много умели във воденето на преговори със съвета. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Лаперус. Следващият оратор е господин Елвард, Съюз за Европа на нациите. Благодаря, госпожо председател. Днес говорим точно пред едно гласуване, което е изключително важно и за околната среда, и за здравето, и за земеделието. Искам съвсем ясно да кажа, че всеки един законодател, който е повдигнал различни въпроси по време на нашата законодателна сесия, го е направил, защото се е вълнувал най-вече от земеделието и доставките на храни. Това, което ме притеснява, разбира се, е прекомерната използва на пестициди. Разбира се, че се увеличава заболевността от рак и особено след като тези попадат в водите и земята. Фермерите са тези, които са най-пряко засегнати, защото те са в контакт с пестицидите. А, Идеята на това законодателство е да защити гражданите, които се занимават с земеделие. Като законодатели обаче трябва винаги да се опитваме да постигаме баланс и да основаваме решенията си на научни изводи. Не може чисто абстрактно да действаме. Като се опитваме да отидем малко по-далеч от подхода на комисията и се насочваме малко повече към процедуряване на рисковете, като че ли се отдалечаваме от този подход. Никой не може точно да каже колко субстанции или вещества ще бъдат забранени. Ние имаме един прекрасен климат в Ирландия и за това нашите зимни култури, както и картофите, са подложени на различни заболявания, като а, част от тях са терминални. След въвеждането на това законодателство след 18 месеца, какво ще се случи? Пестицидите, които вече са на пазара по настоящото законодателство, ще останат докато не изтече разрешителното им. Ако в Ирландия ние можем да покажем, че определени вещества би трябвало да бъдат изтеглени, за да може да се борят с определен агент, а пък няма безопасен заместител, то тогава до 5 години може да се одобри това вещество, независимо от забраната и след това за още 5. На практика обаче това трябва да сработи. Мисля, че ако това се въведе, ние ще намалим своето конкурентно предимство. Искаме да има по-безопасни продукти, които да са еднакво ефективни и ефикасни. Имаме и прецеденти, използвали сме нехимични а, газове, които се използват а, и при производството на грозде. Има някои изменения, предложени от нашия парламент, които са изключително важни, особено при пчелите. Моля ви, подкрепете нашето изменение на 8.2, а отхвърлете 169, което е цял пакет. Експертите ще излязат с научната основа на различните вещества, които нарушават действието на ендокрините. Не бива обаче да използваме дефиниции, които не са научни. Благодаря. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Τώρα για την ομάδα των Πρασίνων η κυρία Μπρέγερ, η συγκήτρια, για δύο λεπτά. Благодаря, колега. А сега госпожа Брайер, вече като представител на групата на зелените. Благодаря, госпожо председател. Аз исках е, всъщност да говоря по темата на госпожа Клас и нейния доклад, но нека да отговоря на колегата, който току-що говори преди мен. Ендокринните вещества не би трябвало да е, останат 4 години на пазара. Погледнете още веднъж измененията, които сме внесли. Е, е, това е важно, тъй като утре е, ще гласуваме и по измененията и вие бихте могли да е, изтеглите вашето изменение. А що се отнася до пестицидите, там е, ние не желаем да поставяме някакви критерии, но всеки би трябвало в своята държава да реши на основата на своите проучвания и изследвания как да защити здравето на гражданите, как да защити околната среда, която в крайна сметка винаги е свързана свързана тясно с здравето. Датският пример показва съвсем ясно, че в продължение на, на повече, малко повече от 20 години пестицидите са намаляли наполовина, същевременно и другите вредни вещества и продукти, които се използват в селското стопанство, също са ограничени, макар и не толкова много, колкото пестицидите. Ето така трябва да действаме. По отношение на доклада на госпожа Клас, е, бих казала, че ние желаехме е, да има малко по-точна информация, да има по-точни цифри, по-точни граници и прагове, но независимо от това, че не постигнахме максимално целта, която си бяхме поставили, не постигнахме толкова много права за гражданите и териториите. Смятам, че бе постигнат един чудесен резултат. Имам предвид и решението на което отнася въпросите и до Върховния съд, така че гражданите в случаите, в които смятат, че се надвишават допустимите стойности могат да се обърнат до съдебните органи, включително до Върховния съд в своята страна и да потърсят правораздаване. Благодаря ви. А сега госпож... колегата Мусачио. Ако сравним директивата за пестицидите с регламента, ще видим, че тук е протекал един наистина усилен дебат. Дебатът бе в парламента, но имаше и голям отпор, оказан от съвета. Економическите сили като че ли се мобилизираха, за да защитат а, своите интереси, но ние пък трябва да защитаваме обществения интерес обществения интерес е хората да не бъдат тровени с пестициди и по никакъв начин храната да не бъде заразявана, самите земеделци да могат да работят в безопасност и да произвеждат безопасни продукти. Има прекалено много химия в пестицидите и това е лошо за всички, и за храните, и за околната среда, и за земеделските производители, които в крайна сметка плащат най-високата цена. А... Има една количествена а, бъркотия в земеделието, което струва много и оказва отрицателно въздействие върху околната среда и произвежда парникови газове. Би трябвало сега да се придвижим към един по-здравословен модел, който дава възможност гражданите да получават по-добра храна, както и да има повече работни места. Благодарение на упорството на двамата докладчици, както и на техническите им асистенти в... и работата в съвета, бе постигнато наистина много. Бяха сложени съответни норми за наличието на пестициди, както и бяха разработени национални планове по отношение на веществата, които са високо рискови. Приоритетите, дадени за нехимични пътища за защита на почвата и предотвратяване на замърсяването на водите, са изключително важни. Сега обаче всичко това е в ръцете на отделните държави членки, защото те трябва да се занимаят с отстраняването на пестицидите. Забранява се разпръскването в газово състояние без да има някаква неотложна причина и трябва, ако това обаче се наложи, да бъдат уведомени всички всички граждани в околността. Говори се и за наличието на такива видове обявления в интернет. Сега, ако има три момента, които съвета държеше да присъстват, с изключение на тях, всичко останало наистина е един добър напредък. Всичко това може да се използва срещу незаконно присъстващите вещества. Мятам, че документът е добър и гласуването в нашия парламент няма да обличи отрицателните страни. Благодаря. Господин het има думата. Минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Разискванията за устойчиво използване на пестицидите е много сложна тема е, и сложна дискусия без средства за растителна защита селското стопанство не може да се развива, защото вредителите ще нападнат всички култури. А също време ние се нуждаем от е, сълскостопанското производство, от продукцията. Така че задачата на политиците е да създаде равновесие между селското стопанство и неговите потребности и устойчивостта. Смятам, че в този смисъл и двата доклада отговарят на е, този принцип аз ще ги подкрепя и ще гласувам за тях. Е, ние е, би трябвало да ограничаваме риска, а не да ограничаваме употребата или използването, защото ограничаване на използването не означава непременно е, ограничаване на опасността. Ако даден продукт се използва в по-висока концентрация, ако дадена съставка е с по-висока концентрация, тогава тя има по-вредно въздействие върху околната среда и върху човека от една страна е, е ограничено е, допускането, пускането до пазара и съответно е, се въвежда един по-строг разрешителен режим, но би трябвало да се помисли и за ограничаване на концентрациите. Благодаря още веднъж на, две, на двамата докладчика, благодаря на всички колеги. Бях засипан с послания от производители в Юго-Источна Англия, които смятат, че това предложение е направо катастрофално. Той ще доведе до намаляване на реколтата, повишаване на цените и до насърчаване на внос от страни, които не подлежат на такива изисквания. Ще изчезнат работни места, ще се прекрати производството в моят избирателен район много предприятия ще се закрият, тъй като в много случаи няма альтернатива на основните вещества, които се използват от специализираните производители. Оценката на въздействието е неадекватна и преминаването от оценката на риска към опасностите вече беше коментирана. Ако се използва като критерий опасността, Ами, защо да не забраним петрола и кафеина? Дори и науката е против вас. Ще се засилят проблемите с с съпротивата, с съпротивителните сили, ще се ограничи биологичното разнообразие. Това, което е важно, са вариантите, а не количеството а вие като че ли не обръщате внимание на оборотът? Не се колебаете да унищожите една, е, една от малкото останали части на английското замеделие, просто за да угодите на дъчаните. Трябва да мислим най-вече за питейната вода, а сега вече индивидуалните оратори. Госпожа Тисен. Госпожо председател, докладчиците са работили много упорито, много усилено и трябва да отдадем заслуженото на техните усилия. Първо се прави много за здравето на човека и също времено за устойчивото развитие на селското стопанство, което ще продължи да произвежда и да бъде економически ефективно, а също времено ще се опазва околната среда. Естествено, че критериите са много важни. С някои от тях аз не съм абсолютно съгласна. По-хубаво е да е, изхождаме от е, селекцията, а не толкова от е, анализа на риска. Но очевидно в този случай друго не е можело да бъде направено. Държавите членки получават същевременно определен марш, що се отнася до обемите е, те ще имат свобода да решават е, самостоятелно. А по отношение на разрешителните процедури, е, на второ място бих казала, това е голям плюс, тъй като ще има по-малко бюрокрация по отношение на разрешаването на средствата за растителната защита. Държавите членки ще се заинтересуват най-вече от темата буферни зори, зони и мерките свързани с използването на средства за растителна защита, особено малките държави, е, страните с е, е, по-малко територия ще са засегнати като че ли най- в най-голяма степен от решението за буферните зони, защото при тях изграждането им ще бъде малко по-сложно. В общи линии бих казал, че постигаме едно много добро решение за цяла Европа, за Европейския съюз, защото по този начин ще направим селското стопанство конкурентно способно и то в международен план и ще опазим околната среда и здравето на хората. Благодаря, госпожо Тисен, госпожа Ферейра, две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, госпожо комисар. Благодаря на докладчиците. Виждаме, че някои от препаратите, макар че увеличават производството, влияят лошо върху здравето. Ето защо трябва да ни трябва епидемиологичен регистр който ни позволява да проследим ефекта на различни пестициди. Е, какъв е ефекта от, из, от е, излагането на фермерите и гражданите на тях? В някои от регионите се забелязва увеличаване на някои случаи на рак децата, особено на фермерите, са особено силно сегнати. Освен здравеопазването, възниква и въпроса за околната среда. Знаем, че някои химически продукти влияят лошо върху водните пътища и водните маси. Идеята буферните зони да бъдат ограничавани на национално ниво не е разумна. Мисля, че Европейската комисия трябва да прояви по-голямо внимание към този проблем. Въпросът с ерозията също пречи на фермерите да използват земя за своите цели, намалява производителността. Реагира Европейския, Европейския съюз реагира, което е хубаво, само, че трябва да се помогне на фермерите в усилията им да ограничат вредните пестициди. Тази цел трябва да бъде включена в бъдещата обща сълскостопанска политика и да се отрази по-добре връзката между помощта за фермерите и качеството на тяхната реколта. Трябва им обучение в екотоксикология. И всичко това трябва да се предлага на да се предлага в различен вариант в зависимост от почвата и растителните видове. Ако не предприем нищо, утре децата ни ще ни осъдят. Минута и половина за госпожа Мърко. Благодаря, госпожо председател. Искам да се присъединя към уния евродепутати, които считат спогодбата по второто четене за един наистина добре балансиран компромис, имайки предвид колко е сложна тази тема. По този начин показваме как може да се подобри този сектор и той да се придвижи към едни продукти за растителна защита, които са по-безопасни и по-ефикасни. И по този начин да се предотвратят ситуации, в които определени пестициди биха в крайна сметка нарушили земеделието. По-специално бих искала да приветствам подобренията внесени в първоначалното предложение на комисията, свързани с дублирането на тестове, изпитвания и провеждането на тестове, в които не се включват животни. Надявам се това да окаже въздействие върху други свързани сектори, като например изискванията за подаване на данни за продукти за растителна защита, които в момента текат в различни комисии. Независимо от това, че пестицидите трябва да бъдат тостични и следователно е изключително важно да се провеждат изпитвания на безопасността, това не означава, че трябва да се прави дублиращо изпитване, свързано с използване на животни, или пък науката да не се развива по начини, които да идентифицират по-нататъчни дублирания на изпитвания и потенциално по-нататъчно намаляване на тестването сред животни в други сфери. Трябва да се отбележи, че развитието, както и регистрирането на нови пестициди за използване в земеделието или продукти за растителна защита използват поне 12 000 животни по време на изпитвания, които често са ненужни. Благодаря. Благодаря. Господин Родович, една минута. Pani przewodnicząca, drodzy państwo, pestycydy są środkami groźnymi dla zwierząt. Dami господа, Пестицидите са агенти, които са вредни за животните и околната среда. Искам да ви напомня, че в много страни старите пестициди се съхраняват в опасни условия за околната среда и хората. Без помощта на Европейския съюз ние няма да можем да решим тези проблеми в бедните държави. Балансираното използване на пестицидите е важен въпрос. Трябва да информираме и обучим ползвателите да им помогнем чрез агротехническите служби. Според мнозина експерти, пестицидите често се използват в прекомерни количества. Това особено се отнася за древните потребители, които нямат нужното а, агротехническо знание по тези въпроси. Важно е как се комерциализират пестицидите, трябва да се извърши повече изследване по тях. Трябва да имаме фокусирани дейности, които да направят използването на пестициди по-ограничено и да се ограничи влиянието им върху здравето и околната среда. Искам да благодаря на господин, госпожа Класи Браер за този доклад. Тези директиви ще имат истински смисъл, ако се прилагат ефективно в земеделската практика. Благодаря ви. Господин Штан, за две минути. Благодаря, господин председател. Директивата за устойчивото използване на пестицидите и за добро използване, свързано с устойчивото развитие, е много необходима. Защото правото на здраве е човешко право, основно човешко право. И ние ще трябва да приемем двата текста, ако искаме по-стабилен, твърд крайен резултат. В досието видяхме до каква степен протестират производителите на пестициди и с земеделските стопани. Но нашата цел е да защитим по-добре околната среда, а също и да стимулираме е, научно-развойната дейност в тази област. Критиката на лобито на земеделието никога няма да спре. Някои казват, че пестицидите е, са вредни, други казват, че не е така. Лобито защитава своето. 9% от пестицидите ще ли да изчезнат, но всъщност пръскането с тях продължава. А имаме някои много канцерогенни вещества, които могат да предизвикат мутации в ДНК. Именно за това трябва да направим нещо и когато земеделския сектор може да се изправи пред проблеми, мисля, че ще трябва да изготвим специален план за адаптация на сектора. Мисля обаче, че планът е добър компромис за цялото земеделие. Благодаря. Благодаря. А сега, за минута и половина, госпожа Макдоналд. Давам ви думата. Благодаря. Има много примери в екологичната политика на Европейския съюз, които подобряват живота на хората в Европейския съюз, но има и много примери от ненужни бюрократични мерки от страна на Европейския съюз, които ограничават развитието на селската економика. Този пакет за пестицидите, за съжаление, ще попадне във втората категория. Искам да кажа ясно, че нямам предвид индустрията, по-скоро фермерите. Както беше казано и предишните оратори, фермерите се интересуват също толкова много за здравето на хората и нямат лоши намерения. Но този пакет няма достатъчна научна обосновка за защита на нашето здраве и економиката. Липсата на достатъчна оценка на въздействието не отчита влиянието върху здравето, економиката и околната среда и върху устойчивото развитие на селските райони. Боя се, че този пакет ще има обратния ефект на прогресивните намерения които са заложени първоначално. Устойчивото развитие на селското стопанство може да бъде застрашено чрез налагането на допълнителни изисквания върху вече съществуващите, обременяващи земеделците правила. Вярвам, че фермерите с основания се безпокоят от този пакет, тъй като тези мерки не защитават достатъчно селските райони. В триалога бяха изяснени някои от позицията, но е необходимо да се направи още повече, за да се отговори на тревогите на хората. Благодаря. Сега за минута и половина господин Лундгрен. Благодаря, госпожо председател. Е, рядко е евроскептик като мен е, да говори в подкрепа на един доклад е, за приемането му. Става дума за трансграничен проблем и предложенията обикновено са много бюрократични, но в случая не е така. Това предложение е Напротив, заобикаля бюрокрацията и докладчика е на прав път. Необходим е контрол и всички токсични вещества трябва да бъдат съобразени с правила за безопасност, така както се предпазваме от алкохола и тютюнопушенето. Е, така че държавите е, имат право да приемат по-строги е, правила. Това е отлично. И трябва да бъдем особено строги по отношение на токсичните вещества. Авторът подчерта опасностите, риска от прекалено стрикните правила – за да не купуват гражданите продукти, които идват и страни извън Европейския съюз. Но аз не смятам а, така. Аз съм а, за, аз подкрепям този отличен а, компромис. Благодаря ви. Не виждам колегата Вайзе, така че ще дам думата на госпожа Гростет. Благодаря ви, госпожо председател. Разбира се, искам да поздравя докладчиците и е, да приветствам постигнатото споразумение благодарение на отличната работа на докладчиците е, и на помощта на съвета и е, комисията, защото е особено важно това споразумение. То е балансирано, отчита интересите на всички, защитата на здравето защото потребителите са особено притеснени, ако чуят, че се използват пестициди. Така че целта за намаляване на активните вещества, опасните вещества. Това е нещо особено важно. Защитата на околната среда, на почвите, на водите, на земеделските стопани, разбира се, които естествено са в пряка връзка с използването на пестицидите. Опростяването на процедурите и възможността да се използват някои вещества, защото има нужда от тях, но за едно замеделие, което ние искаме да бъде устойчиво така че химическата промишленост да търси нови решения и именно от такава химическа промишленост има нужда селското стопанство от альтернативни решения. И по този начин няма да се смесват, благодаря на този текст, понятията опасност и риск. И до каква степен тези вещества носят риск за потребителите и за тези, които работят с тях. Необходимо е школа за добри практики и по-добра информация. И накрая искам да кажа, че трябва да се хармонизират контролната дейност на износа. Не трябва да се внасят в Европейския съюз продукти, които не отговарят на нашите правила. Благодаря ви. Минута и половина, господин Вайс. Благодаря. Съжалявам, че закъснях. Ами едва си поемам дъх. Просто полета ми закъсням. Така че обвинявайте Air France. Това, което става, ми напомня едва ли не на Владимир Илич Ленин, който казва се, че колкото повече, толкова по-добре. И именно това като че ли се случва. Колкото по-вече по-лошо, толкова по-добре. Защото колкото по-скоро хората осъзнаят до каква степен Европейския съюз вреди на здравето, на производството и така нататък, толкова по-добре. Тук се питам какво всъщност е риска. Какъв е риска за всяка една държава? Нито една държава не може да законодателства сама по себе си. Ние засягаме производството, засягаме цените на, на това производство, така че цените всъщност, особено в Великобритания, не се покачват. И като че ли вместо да става по-добре, нищо не става по-добре, така че съм... Великобритания иска да напусне е, Европейския съюз. Благодаря. А сега Дорет Кобе за две минути. Благодаря. Искам също да благодаря на докладчиците и докладчиците в сянка. Мисля, че компромисът е много добра стъпка към развитието на устойчиво земеделие. Разбира се, пестицидите играят важна роля в опазването на растенията от различни вредители, но те могат също така и да вредят на здравето. За тази цел е нужно да намерим добро решение, добър компромис между биологичното земеделие и традиционното земеделие. И за тази цел имаме нужда от три основни мерки. Първо, да се забранят най-опасните химични пестициди и някои от тях да бъдат позволени, освен ако няма друга альтернатива. Например, когато става въпрос за лалетата, там могат да се забранят някои от пестицидите, защото те не са жизненно важни за тази култура. Втората мярка е да намерим възможности за стимулиране на малките производства, например домати, лалета или пък зеле, които са произведени по чист начин. Много много от случаите с настоящото законодателство те страдат и не, мог, не им се позволява да се развиват. А, мисля също така, че трябва да се, да се подпомогне научно-развойната дейност в тази насока. И трето, трябва да се разгледа риска върху различните остатъчни химични вещества. Например, тези вещества трябва значително да се намалят в а, зони като близо, близо до училища или до различни хабитати. Ще ще да бъде много добре да се забранят невротоксичните вещества и те не бива да бъдат разпръсквани върху растенията. Благодаря. Благодаря. Сега Фредерик Рейс. Госпожо председател, европейските граждани могат да се поздравят за, с компромиса, който се постигна относно пестицидите. Въпреки интензивното лобиране, мисля, че лобирането, за съжаление, доколкото чувам от колегите, е много активно в Великобритания и в Холандия. Ще бъде добре да намерим съвместно решение, да се сътрудничим, да се противопоставяме. Днес използваме над 800 химични молекули, които участват в пестицидите, но и за съжаление много от тях са опасни за населението, а бихме могли да си спестим този риск, особено да го спестим на земеделските производители, които си служат с тях. Такива са случаите с над 1 милион а, отравения с пестициди на година и още много други а, случаи. Това засяга също така и веществата, които засягат дейността на ендокринната система. Мисля, че трябва да имаме обща, амбициозна, реалистична политика спрямо пестицидите. Амбициозно, защото всички европейци искат да се намали използването на пестицидите, така както и ние. Трябва, искат също така да се ам, промени начина на впръскване на тия пестициди. Трябва да осигурим реална политика, реалистична, защото трябва да видим как ще се купуват продуктите, които са подложени на обработка с пестициди. И а, също така устойчива, защото ще трябва да предвидим мерки за следващите 10 години. Мисля също така, че политиката свързана с пестицидите е жизненно важна за общата съскостопанска политика за една Европа без пестициди. Благодаря. Господин Куцмик, за една минута. Благодаря, госпожа председател. Господин комисар, когато говорим за устойчиво използване на пестициди и продукти за растителна защита, искам да наблегна на две неща. Ние говорим за два етапа в прилагането на химикали, а именно въвеждането, търговската мрежа и използването им. Но не говорим за изтеглянето на тези продукти и за тяхното рециклиране. В Полша има необходимост от значителна финансова подкрепа за реализиране на третия етап, за да могат местните органи да обезвредят тези продукти. Освен това, държавите членки от Европейския съюз трябва да решат как да прилагат и да реализират на пазара тези продукти Надявам се, че това, което обсъждаме днес, ще осигури равнопоставеност на фермерите в целия Европейски съюз. Благодаря. За една минута Жуе де Гран Мезон. Благодаря ви, госпожо председател. Предложенията на доклада са на прав път. Аз поздравявам докладчиците. И ако е истина, че пестицидите са свързани с общата селско-стопанска политика и в всички случаи една такава директива трябва да почива на съображения свързани с общественото здравеопазване. Ако разгледаме е, крайно отдалечените френски региони, като Мартиника и Гваделупа, 20% от площа на острова са замърсени за неопределено време е, с една е, молекула, чието, чието происход не е известен и замърсяването е по крайбрежието и в водата. И това наистина поставя сериозни въпроси за здравето на хората и е абсолютно наложително тази директива да доведе до намаляване, сериозно намаляване на пестицидите и преминаваме към биопестициди и биологично замеделие и а, трябва да бъдат а, а, защитени и, и пчелите, а, както и а, а, тези продукти, които идват от а, държави, а, които не спазват а, тези а, норми. Благодаря ви за една минута, госпожа Синот. Ние трябва да помним, че фермерите, които произвеждат свежи храни са основата на нашето здраве. Аз идвам от земеделска страна, където имаше сериозни проблеми с различни видове гъби в селското стопанство, които засягаха производството на картофи и други култури в Ирландия. В нашите медии вече има има дори съобщения за прилагането на практики за генно модифицирани а, култури в отговор на ограниченията налагани от Европейския съюз. Каза се, че пестицидите могат а, а, да окажат влияние върху ДНК. Много важно е да направим пълна оценка на въздействието на тези пестициди. Благодаря за една минута. Фердинал Дю Рашинел. Госпожо председател, уважаеми колеги, след триалога между трите институции беше прият текст на 18 декември относно пестицидите, като че ли текстът изглежда добре. Той взема предвид интересите както на производителите, така и защитата на околната среда и на специфични хабитати. Аз лично съм доволен от крайният резултат, който ще позволи на земеделските производители да продължат своята дейност без допълнително да, да имат тежест упражнявана върху тях поради намаляването на пестицидите или смяната на определени пестициди. Това засяга най-вече производителите на плодове и зеленчуци в област като Нормандия, моя регион. Съвета и Европейския парламент най-сетне се споразумяха по тема, която и без друго е достатъчно тежка и то в такъв тежък, несигурен период и ем, засяга също така общата полит... селско-стопанска политика пестицидите имат важна роля в обществения живот, защото помагат за прехраната на населението. И е, екологичните организации понякога оказват излишен натиск, така че трябва да не забравяме здравият разум. Благодаря. А сега колегата Байс Гербер. Госпожо председател, дами и господа, гласуваме нов регламент за продуктите с растителна защита. Виждаме, че това е тема, която предизвиква вълнение в общественото мнение. Ние всички искаме свежи продукти, здрави продукти от нашите региони и едновременно с това пък да нямат никакви, резу... никакви остатъци от пестициди в тях, което е трудно. Новият регламент и директивата ще бъдат добра база за по-добра защита. Ние пожелахме да дадем приоритет на научните резултати, а не просто на политическите. Мисля, че триалога беше успешен. И ще трябва да вземе мерки най-вече спрямо продукти, които са доказано вредни и опасни, а не спрямо всички. По този начин, ако направим това, ще имаме достатъчно пестициди, с които да продължаваме да обработваме реколтите, а да забраним само най-опасните пестициди. В такъв случай също няма да имаме 27 процедури за разрешителни за пестицидите, разделени на 3 зони – а ще имаме взаимно признаване на хомологизацията на пестициди. По този начин ще имаме хармонизация в областта на продуктите с растителна защита. Разбира се, трябва да имаме истински условия на конкуренция и на вътрешен пазар – а едновременно с това да защитаваме както околната среда, така и здравето на земеделските стопани и на гражданите ни. Благодаря. За две минути госпожа Сарбо. Благодаря. Използването на фитосанитарни продукти и прилагането на ефективни практики за земеделие са важни за производството на достатъчно храни, но като се държи сметка за опазване здравето на хората и на околната среда. Рисковете, свързани с използването на пестициди, ще играят роля в устойчивото развитие на земеделието. Високото използване на пестициди в храните в Европейския съюз засилва зависимостта ни от такива продукти но те са а, необходими за ефикасността на продукт, производството. От друга страна, те оказват а, сериозно вредно влияние върху здравето на хората. В а, Румъния, например, има доста заразени земи, тъй като използването на пестициди изглежда е най-добрият начин за а, примахване на различните а, вредители. Важно е да има добро управление на риска, за да могат правилно да се използват тези продукти с оглед на опазване на околната среда и на здравето на хората и да се намали нашата зависимост от подобни продукти. Високата степен на заразеност на земеделските земи в Румъния налагат използването на пръскане от въздуха след влизането на директивата в сила. Това ще става само когато няма други добри альтернативи за борба срещу вредителите. Радвам се от резултатите постигнати при компромиса, които отчитат мнението на повечето политически групи и ни позволяват да използваме достатъчни количества, за да се гарантира конкурентоспособността на земеделците в Европейския съюз и да се защити в по-голяма степен здравето на хората и околната среда. Ока Крамер за една минута. Благодаря ви много. Пестицидите е, са основни елементи в селското стопанство и земеделските стопани се нуждаят от минимални количества пестициди, е, така че да произвеждат е, храни с високо качество и да осигуряват безопасността на ресурсите. Но трябва да се действа рационално. Първоначалната позиция на парламента с широка забрана на пестицидите щеше да доведе до намаляване на добивите, така че аз приветствам приемливия компромис, който беше постигнал, постигнат. Бяха внесени някои изключения за определени случаи, но трябва да намерим и окончателно определение на тези вещества, които могат да а, въздействат върху ендокринната система. И наистина това определение трябва да бъде внимателно разгледано а, и да отчете принципа за предпазливост. За да не приемаме прекалено бързи мерки. Благодаря колегата Войчеховски. Госпожо председател, ние почти приключваме дейността по новият ред за въвеждане на нови, на нови правила за пестицидите, мисля, че компромисът е много добър. Мисля, че новите а, правила ще подпомогнат развитието а, на земеделието, без да засягат а, производството на различни продукти мисля, че бихме могли да бъдем конкурентоспособни на международните пазари, а едновременно с това да осигурим повече сигурност прямо рисковете от пестициди. Нека да въведем такива високи изисквания. Едновременно с това да наложим същите правила на вносителите на продукти, произведени извън Европейския съюз, защото иначе двойният стандарт ще бъде контрапродуктивен. Благодаря. Благодаря. Джималистър. Аз не приемам, че имаме балансиран пакет. Има две недоста... два недостатъка. Първо, Европейския съюз, който не е направил дори оценка на въздействието, без да се интересува, той а, заличава а, цели, групи пестициди, без да има альтернативи за тях, което ще засегне земеделието. Засилването на зависимостта от внос от страни, които не се вълнуват от тези неща, ще последва като резултат на всичко това. Говори се за наука. За каква наука става дума? След като не се прави нужната оценка на въздействието. Следващия недостатък се отнася най-вече за моята страна която се подложи на гласуване за квалифицирано мнозинство в съвета по тези въпроси и едва ли ще може да се противопостави. След като приемаме да има квалифицирано мнозинство, се оказваме в тази позиция и сигурно ще има още много теми, които ще попаднат в тази категория в бъдеще. Благодаря. Сега за две минути Рихард Зебер. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че тази вечер ние дискутираме един балансиран пакет, който е компромисен. Както стана ясно по време на дебата, този въпрос е много емоционален и считам, че е добре, че можем да използваме това законодателство, за да постигнем конкретни цели. Много важно е европейското законодателство за пестицидите да бъде модел за останалия свят. Ние се опитахме да намерим баланс между необходимостта да се защити здравето, вътрешния пазар и околната среда. Считам, че с този пакет ние постигаме балансиран подход между тези три стълба. Искам да отбележа някои въпроси, например предложението, че това законодателство се базира на научно изследване, не само на емоции. Това е много важно. На следващо място се прилага подход, свързан с риска, а не само с опасностите. И това е свързано с практическото естество на този пакет, което ще улесни прилагането му и сътрудничеството по неговото прилагане в бъдеще. Трябва да имаме предвид, че прилагането не трябва да води до преференциално третиране за вноса и да оказва вредно влияние върху националното или европейско производство. Този принцип е, считам, че е отчетен и е включен в компромиса, който по мое мнение е приемлив. Що се отнася до подробностите, считам, че е много важно да се гарантира държавите членки да имат достатъчно гъвкавост чрез субсидиарността, за да приемат нужните мерки за защита на водите. Е, Холандия не може да се сравнява с Германия, Германия не може да се сравнява с Малта. Въпроса за Натура 2000 и защитените зони също е взет предвид. Пестицидите не могат да се използват в определен периметър от тези зони. Считам, че този компромис може да бъде подкрепен от всички. Благодаря Богдан Гобел за една минута. Благодаря, госпожо председател. Първо, искам да поздравя доклада и докладчиците за добре свършената работа. Става въпрос най-вече за... Ще говоря за доклада на госпожа Клас. Тук се говори за повече информация, както и обучение на производителите и потребителите на пестициди. Нужно е да имаме взаимно признаване на сертификатите между отделните държави членки. Директивата също така предвижда изграждането на вътрешни правила, национални правила за е, оборудването, използвано за разпръскване на пестициди. Мисля, че е нужно да имаме хармонизация и в това отношение, защото това е много важно в случаите, когато имаме е, полета, обработваеми земи, разположени на границите, близо до границите. И накрая, нека да не забравяме, че тук не говорим за спецификите на горското производство. Благодаря. Благодаря. Следващият ни оратор е господин Бан Нистелрой. Благодаря, госпожо председател. Като холандски депутат проследих всичко това с много голям интерес и Холандия определено има големи интереси в това отношение. Ние не можем да работим с норми, правила, които са наложени на европейско ниво, а които са неприемливи за нас. Това ще а, превърне устойчивото производство в невъзможно. Такъв е случая с лалетата и с други. Мисля, че всяка култура си има специфики и трябва да ги проучим. Едино компромисно предложение не се а, отнася за всички тези култури. В комисията беше прието едно предложение и на времето ЕНП гласува против. А сега имаме добри, като че ли, разпоредби за преходния период. Имаме добри разпоредби за малките производства. Бихме могли да използваме съществуващите альтернативи. Има три разпоредби, най-вече за пускането на пазара. Те бяха много по-добри, много по-съобразени с практиките. Само една забележка, нещо, което ме тревожи. Вноса извън, от страни извън Европейския съюз. Вярно е, че ние решихме проблема за нас си. Но какво ще стане с тези вносове? които идват от други страни, където пестицидите не са положени на същите, на същите правила. Ще имаме едва ли не паралелно законодателство. Това е проблема, мисля. Но като цяло искам да благодаря на докладчиците и все пак да напомня, че този елемент остава проблематичен. Семеделските стопани казват, ние работим по устойчиво селско стопанство, но други не го правят. Така че това е проблема. Благодаря. Благодаря. Сега една минута за господин Табахи. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, драги колеги, този въпрос е изключително важен за Европейския съюз, но това е недобър компромис за Унгария и унгарските депутати не приемат този доклад, защото той нанася вреда на европейското селско стопанство. Изкуствена е тази система за разделяне на зони и на принципа на субсидиарност не позволява това не позволява гъвкава реакция. За европейското замеделие също има увеличени рискове, както и увеличени разходи. Много от изказалите се подчертаха това особено поради факта, че ние не можем да контролираме продукти, идващи от други неевропейски страни. И а, има и други съображения, свързани с околната среда, а, така че тази е, е, намеса може да доведе до е, по-голяма употреба на ГМО в Европейския съюз. Госпожа Магинес. Госпожа председател, благодаря на всички, които работиха по тези два важни доклада. Слушайки някои от ораторите, можем да оставим с впечатлението, че Европейския съюз няма никакъв контрол върху пазара. Всъщност ние имаме доста строги правила за остатъците от пестициди в храните. Има хора, които не виждат необходимостта да се използват пестициди в производството на храни. Има и други, които твърдят, че всичко това е катастрофа. Хората се боят от пестицидите. Да, това може и да е така, но въпросът е доколко оправдани са техните опасения и какво е направила комисията, за да покаже на потребителите, че повечето от храните ни се произвеждат, като използват продукти, които гарантират безопасност на храните. Има някои химикали, които са опасни, но рисковете от тяхното използване зависят от това как се прилагат, как се спазват изискванията за максимални а, нива, които са допустими в храните ни. Трябва да се повиши обучението в държавите членки по тези въпроси. В Ирландия и Обединеното кралство има сериозни опасения, свързани с производството на зърнени храни и на а, картофи дали агрохимическата индустрия ще реагира и ще предложи нови продукти. Комисията няма отговор на този въпрос. Дали дерогациите ще работят? Какво ще стане, ако няма альтернативи? Това е въпрос, на който трябва да се отговори, тъй като в Ирландия ще продължим да произвеждаме пшеница и други зърни култури и картофи. Ако комисията работи с производителите на храни в Европейския съюз, може да се постигне напредък – не е приемливо комисията да седи тук и да каже, ние ще се откажем от използването на такива вещества в Европейския съюз, но тези извън Европейския съюз могат да продължат да внасят храни, които използват тези вещества. Това не е в полза на конкуренцията и не е устойчиво. Искам този въпрос да бъде разгледан тук тази вечер. Благодаря. Пилар Аюсо за една минута. Благодаря ви много. Аз Нимам предвид основно доклада Бреер. Европейските земеделски стопани е, имат е, ясно съзнание, е, че използването на пестициди трябва да отчита опазването на човешкото здраве и на околната е, среда. Европейският парламент може би не е, добре е разбрал въздействието в бъдеще на този е, регламент някои смятат, че ще бъде много трудно да се борим срещу някои заболявания на някои растения в Средиземноморския регион. Наистина трилога проведе обширни дискусии. Аз не отхвърлям работата на докладчиците, но наистина трябва да се държи сметка за това, че много продукти, много пестициди ще изчезнат, някои инсектициди, например, трябва все пак да има известно количество активни вещества, които да противодействат на болестите по растенията. Опасността понякога не е в самия продукт, а в използване, в потребата му. Ние подкрепяме тези изказвания, които бяха за провеждане на проучване на въздействието, на оценка на въздействието. както и отношение на тези вещества, които въздействат върху ендокринната система. Ще е, е, стигне до намаляване на количествата, увеличаване на цените, така че ще се наложи внос на някои от тези продукти. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Аз ще говоря за доклада Брайер. Казах на комисията. Защо сте против оценка на влиянието? След като имаме толкова, след като тя е толкова важна, за сега няма научни доказателства, които доказват, че някои от продуктите наистина са вредни за здравето. А при все това има предложенията да бъдат отхвърлени, да бъдат махнати и заменени с други, които уж не са толкова вредни. А, става, говоря най-вече за те наречените триозоли, които са важни за нашето производство. Вие в комисията а, всъщност се проваляте в а, това, което правите и допускате влизането на геномодифицирани организми в Европейския съюз. Провалихте се относно доклада, който аз изготвих за максималните остатъчни нива. Виждам, че комисарката в момента е много заета да си говори нещо друго. Може би след това ще ми слуша все пак. Та, казах, че се провалихте с, с, за доклада относно остатъчните нива. Така че, добре, мислим, те, че ще забраните тези вещества в Европейския съюз. Какво ще правите тогава с вноса? ще кажете, добре, няма значение, а, нека да ги внасяме с различните плодове и зеленчуци и хората да си решат и да не се тревожим повече за тази цел. А, ние трябва да бъдем възможно най-отговорните хора, когато става въпрос за производство на пресни храни. Няма няма земеделски стопанин в Европейския съюз, който ще се съгласи да използва продукти опасни за здравето на потребителите. Преди около две години бяхме решили да забраним ам, отглеждането и присвещането на яйца в затворени клетки и пространства. Мисля, че сега ще трябва да подканим отново комисията да използва съществуващото законодателство и да подобри настоящето, за да направим нещо добро за нашите производители. Благодаря. Сега колегата Питерли за една минута. Благодаря, госпожо председател. Е, не отговорна rabe pesticidov. Jasno je, da ne moremo imeti več zdravja in manj raka, če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 здравеопазването, то е засегнато най-вече от неправилното използване на пестициди. Такъв е случай с раковите заболявания, предизвикани от отровени, токсични храни. Ние нямаме нужда от само козметични промени, ние имаме нужда да променим всичко от основи. Да свършеното от госпожа Клас и господин Бреер е стъпка в правилната посока. И аз Уважавам техните усилия. И двата доклада повдигат нови проблеми, които засягат както потребителите, така и а, производителите. Едновременно с това ние имаме нужда и от национални планове за продължаване на работата в същите насока. Трябва да включим идеята за съседските отношения при пестицидите, защото те са много важни, особено при отглеждането на пчели. Още веднъж тук ще ви помоля, могат ли националните планове да, да, включват тази идея за съседските отношения и за, при производството на мед от пчели? Благодаря ви. Благодаря. А сега ни опариш за две минути. Госпожо председател, комисария, преди по-малко от година тук обсъждахме как ще направим с осигуряване на храните в света, тъй като има недостиг. И сега, по-малко от година след това, ние говорим за законодателство, което има потенциал да намали производството на храни в Европейския съюз. Трябва да помним, че ако в Европа не произвеждаме храни, ще трябва, ще можем да плащаме за нея, но развиващия се свят няма да може да се позволи това. Не само зърнените храни, но и картофите а, са засегнати. Ние имахме едни от най-лошите култури това лято в а, а, Европа. Ако хората в Европа а, нямат а, картофи, те, разбира се, го заменят с ориз, който идва от развиващия се свят и лишава останалите развиващи се страни от този продукт. Ако пестицидите бъдат използвани както трябва, има нужния карентен период, може да се произвеждат много добри храни. Искате ли да ми кажете, че можете да гарантирате, че тези вещества, които забраняваме тук, няма да се използват при производство на храни, които внасяме тук? Считам, че трябва да осъзнаем факта, че в Европа трябва да произвеждаме храни, да ги произвеждаме безопасно, да намалим използването на химикали, ние вече го правим, също да осигурим нужното обучение на фермерите, за да прилагат правилно пръскането с тези продукти. Затова настоявам да се направи нужната оценка на въздействието, тъй като последната, която беше направена от преди две години, имахме много топло и влажно лято, затова е необходимо да бъде направена нова оценка на въздействието. Благодаря ви. по процедурен въпрос. Господин Струн Стивен а, каза, че тъй като не може да бъде тук, може да ми отстъпи неговите минута и половина. Мога ли да говоря от негово име? Благодаря. Твърденията, които са преувеличени, правят трудно да се открои кое е реалност и кое е фикция в е, този труден дебат. Да, необходимо е да се упражнява контрол върху използването на пестициди, тъй като ако не бъдат използвани устойчиво, те могат да бъдат вредни за потребителя и за околната среда. Но ако се използват е, е, по нужния начин, като се спазват максимално допустимите количества, и карентните периоди, те не са опасни. Не трябва да се базираме трябва да се базираме на научни доказателства. Например, алкохола, който е чист алкохол, ако се използва, може да бъде опасен, но ако бъде разреден, той е минимален риск. Говореше се за оценка на въздействието, също за веществата, които нарушават действието на ентрогинната система, бяха засегнати. Трябва да помогнем на индустрията да инвестира в научно-изследователска и развойна дейност. Необходимо е да се разгледат възможностите за инвестиции в тази сфера когато се а, внасят а, продукти, това са продукти, които, се използв... които са произведени чрез използването на такива вещества, което поставя в неизгодна позиция нашите фермери. Но иначе аз съм склонна да подкрепя направените предложения. Благодаря ви. Сега преминаваме към процедурата за спонтанни изказвания. Всеки оратор има една минута на разположение. Благодаря. Искам да кажа, че този процес е жизненно важен. Процеса на регламентация. Мисля, че много области са заинтересовани, много от производителите са разтревожени. Тези хора считат, че а, нашето законодателство като че ли върви от а, горе надолу, вместо да върви отдолу нагоре и да взима предвид реалността. Мисля, че трябва да обясним на хората какво всъщност правим, защото иначе ние попадаме в категорията на брюкселските бюрократи. И има много държави, които трябва да обяснят на своите производители, е, земеделски производители, в какво ще се състоят новите мерки. А трябва да видим и проблема с вносовете от страни, идващи извън, да вноса извън Европейския съюз. И трябва да дадем коректната информация на всички заинтересовани страни. Благодаря. А сега Сузана Ройтова. Дами и господа, като лекар, аз лично съм много заинтересована от това да се премахнат продуктите за растителна защита, които са опасни за здравето. Оценявам че докладчиците са намерили добър компромис, който ще даде стимул на индустрията да развива нови пестициди и да опазва още повече здравето на хората. Ние обаче трябва да обясним на отделните страни какво се състоят нашите мерки. Мисля, че държавите членки трябва много спешно да проверят всички вносове на хранителни продукти и цветя, за да се види дали те не са били третирани с забранени за Европейския съюз пестициди. Що се отнася до хранителните продукти, ние не трябва да позволяваме изкривяване на конкуренцията. Защото иначе ще се каже, че тъй като ние, комисията всъщност не е провела оценка на състоянието, ние, Европейския парламент, не можем да се съгласим за нещата да останат така. Господин Батън обща сълскостопанска политика навреди много на земеделието и на економиката. Сега е това предложение за пестицидите. Тази директива може да доведе до забраняването на 15% от пестицидите. А, подобна забрана ще намали добивите между 26 и 62% за зърнените култури и два, между 25 и 77% за други култури. Това ще увеличи а, немоверно цените на дребно. Питам се дали докладчиците могат а, да разкрият а, имената на хора, които са били сериозно засегнати от подобни пестициди и са имали фатален край. Мога да ви уверя, че моите гласоподаватели е, не се вълнуват толкова от пестициди, е, а от цените на храните. Следващият оратор. Благодаря ви много. Използването на е, вещества за растителна защита е особено важно и се радвам, че това е от компетенцията на държавите членки. Мисля и за буферни зони има възможност за национални планове. Компромисът, свързан с въздушното пръскане, общото предложение е добро според мен на когато става дума да се забранят вещества, които са опасни за човешкото здраве но имам и някои въпроси, свързани с контрола на внасени от трети страни продукти. Не е необходимо да си специалист, за да си наясно с тези разрешителни. Унгария ще в различно положение от това на Ирландия. Благодаря ви на трак. Благодаря, госпожо председател. Един въпрос, който до този момент не беше повдигнат, е, искам да засегна. В, в крайна сметка постигнахме разумен компромис по този е, текст, но по пътя към е, този компромис какво се случи? бяха ни от едната страна, отправяше доста силни упреци към другата и медиите раздукаха това. В резултат потребителите се чувстват в несигурно положение и всички смятат, че Европа не се доближава, а напротив, отдалечава се от потребителите. Сега постигнахме компромисно решение, поне по него ще има споразумение, какво ще остане за медиите. Дами и господа, за първи път Европейската комисия, съвета и парламента са разисквали заедно такъв въпрос, свързан с сигурността на храните. Наша задача е да сме сигурни, да направим всичко възможно, регламентите и цялото законодателство в тази област да бъде ясно и практическо, тъй като става въпрос за храна и за производство на храна. Именно за това бих желал да имаме още по-засилено наблюдение на резултатите от, тази, от, тези, от това законодателство. Само така ще имаме по-голямо доверие от страна на нашите потребители. Само като осигурим общественото здраве и не допуснем увеличаването на производствените цени. Нека обаче да се замислим и какви са ни финансовите ресурси, отпускани за общата селскостопанска политика искам да привлека вниманието към измененията, които сме разгледали тук. Благодаря. А сега Джеймс Никълсън. Благодаря, госпожа председател. Аз имам сериозни безпокойства относно предложението, което разглеждаме тази вечер и влиянието му върху бъдещето на земеделието. Аз подкрепям измененията на господин Стърнди, подписал съм се под тях и с удоволствие ще ги подкрепя, тъй като те ще помогнат да се осигури известна подкрепа на индустрията в бъдеще. Да, нуждаем се от законодателство, но то трябва да бъде добро. Не трябва да вредим на производството, обаче. Трябва да има нужната оценка на въздействието, а такова няма към момента. Трябва да разполагаме с повече факти, а не с измислици. Европейският съюз няма смисъл да а, приема законодателство, което може да вреди на бизнеса. Европейската комисия прилага двойни стандарти относно това, което прилага по отношение на производителите в Европейския съюз и тези извън него. Питам се какво ще кажат хората по този въпрос. Благодаря. Сега преминаваме към комисарите. Първо давам думата на комисаря Димас. Благодаря. Искам да благодаря на всички, които участваха в дебата тази вечер. Преди всичко Искам да ви благодаря за конструктивните предложения. На базата на текста, който сме съгласували като компромис, който по мое мнение е успешен компромис, държавите членки ще трябва да изготвят национални планове за действия и да определят цели за намаляване на опасностите. Тези национални планове ще позволят на държавите членки да разгледат постигането на общата цел за намаляване на използването на пестициди и някои други вредни вещества. А това е важна стъпка напред, по мое мнение. Освен закрила на здравето на европейските граждани и околната среда, мисля, че ще има и добър економически ефект върху разходите, също и добър ефект върху здравните системи в държавите членки. По-малкото използване на пестициди ще има положителен, положителен ефект, според мен. Освен националните планове за действие, ще има също наблягане на принципа за предпазните мерки при управлението на опасните вещества. Нехимическите вещества също биха могли да бъдат обект на подобни действия. Националните планове за действия могат да информират хората, които са изложени на влиянието на тези вещества, чрез пръскането, например, на различните култури. Преди всичко, в зоните с висока гъстота на населението такова пръскане от въздуха не бива да се позволява. Тук беше споменато също и за взаимното признаване на лицензирането, както и въпроса за предоставяне на обща информация. Не само древните фермери са изключени от подобни мерки. Относно опръскането от въздуха имаме някои процедури. Имаме процедура на първо място, включваща общ план за пръскането от въздуха, който да е прият от съответните органи. Като вторият етап се отнася до самото пръскане и това трябва да е отразено в националните планове. Комисията е доволна от начина по който бяха водени преговорите и може напълно да подкрепи компромисното предложение. Сега от името на комисията давам думата на комисаря Василио. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички за участието в този толкова интересен дебат. Комисията отделя особено внимание на това досие, на този проблем и сме особено загрижени за подобряването на общественото здраве. То трябва да бъде постигнато. Дискусиите бяха много трудни по време на триалога и докладчиците определено показаха много мъдрост, много разбиране. Благодаря им. Комисията подкрепи общата позиция и сега може да подкрепи решението, предложението, така както го разглеждаме. Всичките аспекти, които са проблематични, бяха подчертани, най-вече относно критериите за опасните вещества, които са вредни за здравето и които трябва да бъдат елиминирани. Подобри се обществено, взаимното раз, признаване на сертификатите, а също и търсенето на по-добри и сигурни альтернативи и заместители. Но нека все пак да отговоря на някои от направените тук коментари. Според комисията, около 4%, само 4% от настоящите продукти на пазарите ще изчезнат, защото те вредят на дейността на енокрината система. И само 2% от, тя, от продуктите ще изчезнат, защото са карциногенни и мутагенни или токсични. Повечето вещества, които са днес на пазарите, ще останат и веществата, които няма да попаднат под настоящото законодателство, ще са по-малко от 20%. Имаме също така нова оценка на влиянието от британска а, научна група, на която беше поверена тази оценка. Новите критерии ще въжат, ще се прилагат само при подновяването на лицензите и това ще стане от 2016 година нататък. Така че индустрията има достатъчно време за преход, за да намери други по-сигурни вещества, които да използвам. Искам да отговоря на някои други коментари относно вносните храни. Нека да ви напомня, че от 2008 година насам имаме регламенти за максималните остатъчни вещества, които, което се прилага за всички продукти. Ако дори и да нямаме контрол над използваните пестициди, ние имаме директиви, които засягат максималните остатъчни количества пестициди във веществата. И тези директиви се прилагат за всички, включително и вносните стоки. Има причини обаче, поради които някои от веществата могат да не бъдат одобрени в Европейския съюз било то по чисто екологични причини или поради причини на производство, свързани с спецификите на дадена страна. При подобни обстоятелства използването на пестициди не може да бъде приемливо за нас. Но реколтата, която се получава, евентуално няма да бъде с голяма вреда за Европейския съюз. Тези трети страни в такъв случай могат да поискат така нареченото правило за толерантност, ако се каже, че е, ако докажат, че въпреки използването на някои пестициди, техните реколти не са а, е, с висок риск или с риск за здравето. Това е дами и господа, позицията ни спрямо в носа. А сега да се върнем на директивата, която надявам се ще приемем. Комисията счита, че крайният компромис е много равновесен и е, зачита както целите, свързани с е, запазване на здравето, така и за е, стимулиране на производството, а също и за по-добрата информираност на земеделските стопани. Със сигурност Европейският парламент и съвета показват с тази стъпка, с този компромис, че могат да си сътрудничат относно здравето на своите граждани, а също и да подпомогнат своите земеделски стопани. Най-вече чрез специфични мерки, като насърчаването на едно по-здравословно производство. Постигнатото е важно. То беше постигнато от всички нас. И е великолепен пример как междуинституционалното сътрудничество може да има директни ползи за нашите граждани. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. А сега дам думата на докладчика Клас за две минути. Благодаря, госпожо председател. Драги колеги, Днес, благодарение на съвременните постижения на науката, да можем да открием бучка захар на дъното на езеро. Наистина смятам, че трябва обективно да бъде оценена опасността доколко се спазват изискванията за здравеопазването и околната среда, среда и доколко тези на земеделието. Драги колеги, зададохте някои въпроси и мисля, че комисията не отговори удовлетворително на всички от тях. Не може да се каже само, че 4 или две вещества се забраняват, се премахват, а остават 24 и 25. Ние искаме научни изчисления, които зачитат и санитарните норми. Комисията трябва да направи тази оценка, така че да знаем какви ще бъдат последиците и Научните проучвания продължават. Има е, нова е, насока е, в сферата на пестицидите и от държавите членки се изискват целенасочени мерки и като докладчик искам да благодаря на всички тези, които изказаха своята подкрепа. Ние постигнахме добър е, компромис при е, много разминаващи се първоначални позиции и бих искала да има малко повече е, позитивни позиции, защото средствата за растителна защита ни осигуряват по-добра продукция и по-здрави по-здрава околна среда. Благодаря и аз, госпожо председател. Благодаря за този оживен дебат. Запазвам позициите си по отношение на опазването на околната среда и на потребителите. И мисля, че това наистина е особено важен момент за Европа. Европа играе е водеща роля в тази сфера, ще е, е, се оттърсим от много опасни пестициди и това наистина е премиера в световен план. А сега да се върна някои въпроси, които бяха зададени. Въпроса за вноса е уреден чрез забраната на тези продукти, които са особено опасни. И ние, ако внасяме плодове и е, зеленчуци, е, те трябва да е, отговарят на европейските норми, на европейското законодателство относно остатъчните количества пестициди. Бананите от Коста Рика ще се окажат не отговарящи на тези условия, особено ако се отглеждат с средства за растителна защита, които не са приети в Европа и са канцерогенни. Така че тези количества, тези въпроси за остатъчното количество пестициди са уредени. Както каза госпожа комисаря. Първоначално се говореше за 80% забрана на пестицидите, но сега тази стойност беше намалена. И вие не говорихте за това съкръщаване. Така че нека да отпразнуваме успеха защото мисля, че това наистина е в интерес на европейските граждани. Отлично. Е, е, една протокол на Бел. Мисля, че повече се говори, отколкото се случи. Чух какво казахте, госпожа комисар, относно вносните хранителни продукти. Но ние не разбирате за какво става дума. Нашите фермери не могат да използват тези продукти, докато а, техните събратя извън нашите граници могат да ги използват и ние няма да може да установим наличието им в продуктите. Това ги поставя в неизгодна конкурентна позиция. Няма да възобновяваме дискусията. А, няма отново да започваме дискусия по този въпрос. Госпожо Брайер, 30 секунди. 30 секунди имате. Благодаря. Да, аз обясних на комисията. Обясних съвсем ясно. Ако не слушате или ако не искате да слушате, може би така е по-правилно да го кажем, разбира се, че няма да завършим тази дискусия. Защото казаното от вас не отговаря на изискванията на Европейския съюз. Вашите регламенти относно а, максималните остатъчни нива вече бяха добри, но Европейския съюз не може да си позволи да внася продукти, които са третирани с вещества неразрешени тук. Вижте, прекратяваме дебата, казва председателката. Ако който иска да води повече дебати, моля, продължете ги в коридорите. Прекратяваме дискусията и ще се гласува утре по тази тема. А сега минаваме към устния въпрос на комисията с план за действие за градската мобилност. Първо ще дадем думата на докладчика господин Коста за 5 минути. Сеньора Президенте, eh, s'il vous plaît. Okay. Signora Presidente, signora Госпожо председател, господин, госпожо комисар, комисията, от която, чието представител сте вие, направи много пъти изказвания относно градската мобилност. Тези доклади трябваше да бъдат представени на парламент